Уважаеми колеги, уважаеми гости, уважаеми експерти на подиума, мисля, че полека-лека трябва да започваме. Надявам се, че някои депутати те първо ще се присъединят към нас, но нека да спазим началния час от 15 часа, макар че някои го тълкуват малко по-широко. Много се радвам, че се виждаме на, тази, на това публично изслушване на тема научна и академична култура на противопоставяне на радикализма и фалшивите новини много често проблема, който съпътва, съпътства фалшивите новини е политическата радикализация и това е огромен проблем, огромно предизвикателство за нас. След референдума за Брексит и избора на Доналд Тръмп въпроса се изостри още повече. На национално и на европейско ниво фалшивите новини съзнателно се използват за заблуда на гражданите, манипулиране и е, подкопаване на демократичния ред. А нашата политика, комисия, в, която, в чийто ресор влиза образователната политика, е онази, която най-вече трябва да се занимава с борбата срещу фалшивите новини, така наречената альтернативна истина, което е само ефемизъм за лъжа. Много се радвам, че днес сред нас са петима международни експерти, които ще ни запознаят с различни аспекти на темата и най-вече с въпроса за възможностите за научен подход към фалшивите новини. Изслушването е разделено на две части. След всяка част ще имаме а, рунд от въпроси и отговори, за да остане време за обща дискусия. В първия панел ще чуем следните трима международни експерти. Николай Найден, Найденов, професор Найденов, извинете ме, професор в Департамента по политология на Софийския университет. Той ще говори за фалшивите новини, циничен подход към политиката. Следващия оратор ще бъде господин Винсент Хендрикс, професор по философия в университета в Копенхаген. Той ще говори за фалшиви новини и социална психология. И третия е Масимо Ма, Маркиори, надявам се, че и вашето име успях да произнеса, професор по математика в университета в Падуа. Той ще говори за търсачки и е, манипулации на истината. Добре дошли в нашата комисия. Припомням ви, да сведете своите презентации най-много до 10 минути, за да ни остане достатъчно време и за дискусия. Тук ще видите, че ще включим един брояч и аз много нежно ще ви обръщам внимание, ако пресрочите времето си. А участниците във втория панел ще ви изпрати, е, е, представя, когато за, той започне. Сега давам думата за 10 минути на господин Найденов. Заповядайте. Dear Mrs. kamer dear members of the European Parliament, Уважаема госпожа Камера Верете, уважаеми членове на Европейският парламент, уважаеми членове на секретарията на комисията КУЛТ. Да напред ви бих искал да ви благодаря за голямата чест и привилегия да обсъждаме с вас и основните проблеми в модерна Европа и бих казал дори на съвременната демокрация. Изправени сме пред огромен проблем, който събира под наименованието фалшиви новини и ще се спра на някои от техните компонентни и последици. No, the title, please. Okay. I call this a cynic... Заглавието ми е циничен подход, защото има противоречие в самото понятие. От една страна, фалшивите новини подгонвате демокрация се опитва да постигне дадени цели, като, като активира на ново регионални и национални тенденции, самоосъзнавания и т.н. От друга страна, обаче, фалшивите новини се основават демократичните принципи, защото се опитват да променят поведението на гласоподавателите. Виждате на екрана двете основни полки които съвсем логично доказват, че най-тежките последици на фалшивите новини са в рамките на хибридните войни. Целите на фалшивите новини са безкрайно много, но политическите употреби могат да се сведат до следните три основни цели – спрем, спра само на третата цел, а именно оценката на фалшивото в новините изисква по-общ поглед над общите потоци от информация и за това настоявам, че фалшивите новини трябва да се тълкуват в по-общата рамка на хибридните войни. фалшивите новини използват както външни фактори и едновременно се прикриват за тях. По този начин прикриват сериозният проблем, до който водят и затова определен подход като циничен. Виждате го в лост първи и втори и в лост първи, втори и трети след втора поточка фалшиви новини. The first point shows that Фалшивите новини се развиват поради отдалечеността на политиците от господавателите. Втора точка е свързана с по-символичните механизми, които използват фалшивите новини и които ги правят толкова трудни за откриване и анализиране от изследователите. И тук споменам нещо много важно, а именно остатъците от комунистическата пропаганда са най-благоприятваща среда за развитие на фалшиви новини. Три са основните методи за разпространяване на фалшиви новини – Обикновено на животът на една фалшивина започне, когато се увеличава броят на хората, които стигат до тях чрез междуличностното общуване в социалните медии. Този вид разпространение е извън общественият контрол, но се използва много успешно от създателите на фалшиви новини, които се възползват от различните емоции, вкусове и особености на общуването на хората. Фалшивите новини са различни в отделните държави и различните институции, но разбира се, за нас най-интересен въпрос е кои държави разпространяват фалшиви новини. Те са с доста различни профили. От една страна това са страни, които не разполагат с необходимото богатство, за да имат политическото влияние, за което се стремят, но двама са имат достатъчно природни ресурси, за да могат да си позволят да създават фалшиви новини. От методологична гледна точка, както вече казах, фалшивите новини се вписват в годишните традиции на комунистическата пропаганда. А тези, тази пропаганда е с 100 годишна традиция. И тук стигаме до един много чувствителен въпрос. А именно някои противоречиви тенденции в рамките на самият Европейски съюз – които парализират политически и социален имунитет срещу фалшивите новини. Кои са тези тенденции? На екрана виждате списък на областите, в които се забелязват тези тенденции. Сред тях ще спомена разминаващото се, засилващото разминаване между частно и лично пространство, той която се използва в общественото и пространство и в личния живот. Все по-светският характер на държавата и проблемите, свързани с вероисповеданията, създаването на табута, натискът за все повече по-сироко прилагане на емпиричния подход в науките, всички тези е, разминавания паралелни тенденции засилват е, условията за разпространение на фалшивите новини. много важни е, тенденции за обществената мисъл се изключват от официалният дебат, защото не се включва в политически коректното. Например, трябва ли да се пренебрегне антропологичната разлики между половете, за да, се, за да се сложи край на разликите между половете, как това се вписва с разликите на водоисповеданията и как те се вписват в мултикултурализма, как това се отразява на начина по който се наслаждаваме на живота, на изкуството и жизнеспособността на обществото като цяло. Къде, например, изчезна комунистическото кино в Европа. Децата ни по цял ден гледат всякакъв вид убийства и ужасяващо насилие по телевизията, като едновременно с това не даваме на екрана да се покаже каквато и била форма на любов или интимност, да не говорим пък за голота. Дали сме предпочели лозунгът а, а, война вместо мир? Ако се опитваме да пренебрегваме биологичните особености или увреждания на хората, дали наистина премахваме разликите между тях или просто се опитваме да пренебрегнем разликите в расите, етническата принадлежност и други физически разлики? дали на един различен начин да гарантираме, че разликите ни обединяват действително? Проблеми като радикализма, ксенофобията, риториката на омразата могат да бъдат разрешени само ако се стигне до общество, което също е зряло, за да може да се обсъждат всички теми, дори най-противоречивите. В противен случай всички административни и политически мерки могат само да засилят реализацията на обществото. И накрая подобни тенденции, които поставя под въпрос единството на Европейския съюз, отваря шоко вратите за политическата корупция, която се заражда както в Европейския съюз, така и се привнася отвън, което между другото не съм включил в окончателните последици. Смятам, че Европейския съюз плати много висока цена с проблемите, които ще произлекат от Брексит, сепаратистското движение в Каталуния и т.н. нататък. Според мен фалшивите новини са в сърцето на хибридните войни. Ето защо смятам, че политиците носят възможно най-голямата отговорност много по-голяма отговорност, отколкото точните науки и компютрите, както става ясно от този екран. в заключение една мисъл на Адуай Стивенсън. Нека да поговорим разумно на европейските граждани. Благодаря ви. Благодаря за това, ув, за това въведение в темата. Сега е ред на господин Хендрикс, който има думата за 10 минути. А... Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ме поканихте тук. Ще се концентрирам върху информацията и социологическите механизми, по които се разпространяват фалшивите новини. Първо да погледнем какъв е пазара на информацията и информационната ера като пазар на информация. Характеристиките на този пазар, ако ги погледнем, ще видим, че основният актив на информацията е вниманието на хората. Вниманието, вниманието означава хората, как хората консумират тази информация. Основният актив на информацията е именно вниманието. Има едно а, демократичен недостиг на внимание, или пък вниманието се а, насочва в някаква друга посока. Вниманието обаче не се разпределя еднакво. Една група хора насочва вниманието си към други неща, не същите като друга хора, група хора. А вниманието се, трябва да се насочва в съответствие с властващата, властващата политическа система. Например, големи групи или индивидуални а, личности, които насочвам, а, да сочвам вниманието към себе си, останалите трябва да се борят с това, което е останало. Ако се върнем към а, пазара преди 2000-та година, свободните финансови пазари даваха представа, че ще предлагат добри стоки и услуги. Но през 2008 година стана ясно, че финансовият пазар не е ефикасен. Отдавна съществуваха проблеми с заемите и така нататък и съществуваха и лоши финансови продукти. Така че фейк, фалшивите новини могат да се разглеждат като лош продукт. Пазарът също не е ефикасен, ако погледнем в тази посока. Ако използването на социални медии а, и многото информация в тях, дали е вярна или не, дали новини са фалшиви, трябва да ни стане ясно едно. Всички ние гледаме на себе си като клиенти на Фейсбук. Ние сме, ако не клиенти, то поне сме потребители. Но ако сме клиенти на социалните медии, тогава явно това води до неразбиране на, цел... неразбиране на целият модел, по който социалните медии печелят. Нека клиентите да произвеждат информация, която другите потребители да потребяват. Насочете вниманието на там. Насочете внима... И кой всъщност плаща за това? Рекламодателите. Ние не сме, и аз повтарям, ние не сме продукти. Не, ние сме потребители, не сме клиенти. Може да се каже, тук съществува един така наречен happy hour за фалшивите новини. Може да се каже, че има инвазия на фалшиви новини. Нека да погледнем сега каква е дефиницията на фалшивите новини. Да, много е лесно ако кажем, че има нещо, което е вярно и което е а, грешно и че информацията може да се намери или да не се намери е, лесно, трябва да направим разлика между две неща. Да правим разлика между вярно и грешно. И от тази гледна точка трябва да кажем, че лъжата е и лъжецът са тези, които ни карат да правим разликата между вярно и грешно. А в тези новини не се приема разлика между грешно и вярно. Хари Фарт, Хартвуд представя тези неща в една малка книга, наречена БС. Да, това беше нещо като шега, не беше написано много добре, но хората, които използват БС, не са тези, които правят разлика между, добро, между добро, вярно и невярно. Освен това, тези хора обикновенно крият своите мотиви пропаганда, пари или контрол. Така че има много различни мотиви, за да се правят фалшиви новини. Има също и фалшиви, фалшиви мотиви, защото те генерират трафик, те са впечатляващи и ще бъдат нещо, което хората ще четат, нещо, което хората ще слушат когато нещо, когато нещо е вярно, то не е задължително е разпространено, когато е разпространено, не е задължително да е вярно. Има различно качество на информацията. Сега да погледнем каква е скалата за качество на информацията. В зона 1 имате верните твърдения. В зона 2 имате така да се каже твърденията на докторите – те са верни от различна перспектива, т.е. изваждате частното от общото. Нещо като а, наистина становища на лекари. Каква, какъв тип информация искате да насочите към хората? За някои хора това може да бъде по-вярно, отколкото за други, но това е просто изваждане на частното от общото. Например, ако се каже, че 90% от хората ходят на работа, това ще постави почти различна перспектива от друг начин на поставяне. Имаме след това зона 3, лъжите. Лъжите, както вече казах, те не те са грешни, но са направени нарочно да противоречат на истината. И а, това БС, което е, е неприят научен термин. Тук става въпрос за представянето на вярното и грешното. Да използваш някаква информация по начин, който искаш. Фалшивите новини са, така да се каже, един БС, едно БС становище, симулират журнализъм, журналистика под някаква форма. Те наистина са отровни, защото тук не се прави никаква недостатъчна разлика между вярно и невярно. Казваш това, което искаш да кажеш, важното е да, си, да говориш високо. Има проучвания, които показват много ясно. Има една много интересна статия, която аз мога да ви препоръчам. По време на американските избори и различните медии, които отразяваха предизборната кампания, успяха да създадат една екосистема, в която да насочат към определена група хора. Има демографски, демографски изолиран начин и група хора. Хора, които искаха да чуят точно това те го правиха по такъв впечатляващ начин, че останалите утвърдени медии просто трябваше да вземат информация от тях, защото щяха да загубят вниманието на хората към тях. Трябваше да, за... да заимстват информация. Ето това е програма, която беше разпространена навсякъде. Значи няма добро и лошо внимание. Или има внимание, или няма внимание. Ето това е важното. И така функционират фалшивите новини, защото ние използваме информация, за да вземем решение какво да правим. Гледаме хората около нас, гледаме те какво правят. Има също така в университета Копенхаген така наречените балонни проучвания, bubble study, където се а, проучват сигнали от публиката и действащите механизми. Ние всички сме а, чувствителни на влиянието от другите хора и това не се променя в информационната ера – просто става още по-силно. Ето това се нарича стадно мислено или каскаден ефект е, и така нататък, е, рамкиране. Има най-различни термини, но е, тези неща функционират много добре в информационната ера. Фалшивите новини карат хората да гледат в една посока, да мълчат или да ги кара да мислят по един и същи начин. От тази гледна точка имаме една съвсем нова ситуация, в която стана модерно да се ползва така наречените сини лъжи. Това са лъжи за сметка на групата, което ги прави допустими. Например, екокамерния ефект или поляризацията, стадния ефект, стадното мислене – и всичко, тази информация в някакъв момент става устойчива. Тя става факт. Например, ако имате Обама, Тръмп, да кажем, от, а, се казва, че той ще спечели 16% и повечето хора, които а, имат стадно мислене, ще кажат, че всъщност по-важен е Доналд Тръмп. 15% от гласоподавателите на Тръмп смятаха, а, че тази негова снимка е, оказва по-голямо въздействие. Поляризацията в този случай е достатъчно масивна. Фалшивите новини са едно превозно средство, един двигател, е, за да се задейства е, социалната психология. И то до една точка, в която невероятното става вероятно. Благодаря ви за вниманието. Много благодаря. Сега преминаваме към господин Маркиори. Имате думата вие също за 10 минути. Uh, uh, благодаря ви. Ще представя изложението съвсем накратко относно търсачките и манипулацията на истината. Първо, защо търсачките може би се изкушаваме да си помислим, че основният източник, основните извори на фалшиви новини са социалните мрежи, Фейсбук, Твитър и т.н. Но това не е напълно вярно, защото търсачките ще играят много важна роля. Първо, те са основният ни достъп до информация, играят първостепенна роля свързана с анализа на поведението на потребителите, които допълват по този начин социалните мрежи. Тоест, до, до някъде те се припокриват с социалните мрежи, но все пак търсачките и социалните мрежи са различни неща, които действат по, по различни канали, но все пак си взаимодействат. Първо, колко е важно да сте в топ 10 на търсачките? Първо, действително ли е важно това? Трябва ли да се съревновавате за място в търсачките? Ами, ако не сте на първо място, значи няма да ви видят половината от потребителите половината от потребителите е, поглеждат само първи резултат в търсенето и изобщо не се връщат е, назад. Тоест загубили сте вече 50%. Оставащите три, а първите три е, са резултатите, които гледат три четвърти от потребителите в Google. Ако не сте в топ 10 на резултатите, губите 90% от хората, което си е много плашно, което значи всъщност, че вие не съществувате. Изобщо, ако не излезете в първите 10 резултата в Google. Така че представете си какви са последиците от този факт. Няма никакъв не, не изненадваща тясната връзка между търсачките и социалните мрежи, защото се появяват и нареченият ефект на резонанса. Престановници се вършат от търсачките за социалните мрежи и т.н. и ефект на разпространяване на новината се увеличава. Ще ви дам много прост пример за този ефект на резонанса от преди няколко години. Хората търсиха колкото търсят Лорд Байрон, но в топ 10 на Google излизаха съвсем други резултати, свързани с футболен матч. Част от проблемът беше, ако не са наясни, защото а, футболният трефер, който виждате на снимката, също се казваше Байрон. И на практика идващите, информация идваща от а, социалните мрежи напълно изкриви търсенето в търсачките при задаване на името Лорд Байрон. Това беше само един пример. Следващия въпрос е свързан с а, времевият аспект. Когато говорим за фалшива новини, може би си мислите, че това е нещо се случва днес или в много, за много кратко време, т.е. засяга настоящето или а, близкото бъдеще. Но фалшивите новини могат да се слушат и по друг начин. Например, с. А, промяна в, а, времевото търсене. Защо? Защото Търсачките не обичат резки промени. Притесняват се, че може някой по някакъв начин се опитва да им манипулира информацията, но те обичат, дори насърчават бавните, поетапни промени. И когато хората прилагат този форма на, на промяна, това е много надежден начин да се създават фалшиви новини. Много пост, но много лесно разбираем пример е Википедия. Както знаете, Википедия е на практика енциклопедията с главно Е в е, съвременната епоха. Всички проверяват всичко в Уикипедия. Колко пъти сме го чували това. Но се оказва, че не е толкова просто положението, защото търсачките дават бонуси на Wikipedia. Wikipedia винаги излиза в топ 3 в всяко търсене на Google. Защо? Има си е, причина за това. Да, съгласен, че може би по-добре да излизат резултатите от Wikipedia, е, отколкото от някакви други непознати сайтове, защото в Wikipedia е, има някакъв социален контрол. Ами не! Wikipedia е като всяка друга социална мрежа и е прекрасен начин да се прекарат фалшиви новини, включително и чрез под поетапна промяна, бавна промяна на исторически факти. По този начин се зараждат а, фалшиви новини. Ако ви интересува, можете да погледнете е, те наречената Негапидия. Ако искате, можете да се запознаете. Това е негативната версия на Уикипедия. И всъщност тя ви показва, че на всяка една голяма страница на Википедия се водят безкрайни, безкрайни битки, за които ние не си дава сметка, но всяка страница в Википедия всъщност е резултат от безкрайна борба между хората, които се борят да прекарат своята гледна точка. Може би своите фалшиви новини, за да започнат да променят с времето някаква история. Тоест има безкрайни борби, които се водят за това, което ние смятаме, че се появява като надежна информация в Википедия. И опасното във всички тези тенденции е, че те не следват а, линеарна а, посока на движение. Тоест, до един момент те се а, появяват и развиват поетапно, след което има някакъв момент на лавина, в който се увеличава гламоловно броят на този фалшиви новини. И никой не може да го предвиди, никой не може да спре подобна лавина. Една от причините е, че всичките ни а, инструменти за общуване в момента са безкрайно взаимосвързани и всичко се движи изключително бързо. Така е начинът, по който работим в момента, но това е и много опасен метод. Затова е много важно фалшивите новини да бъдат спряни преди да достигнат до прага, след което започва лавината. Добрата новина е, че това може да се случи доста лесно и доста ефикасно. Много е лесно да се спрат фалшивите новини на първи етап, но ако преминат след този прак, вече е прекалено късно. Тоест няма никакъв смисъл да се прави, да се предприемат действия след като фалшивата новина вече е, е преминала този прак на разпространение. Какво правим от тук нататък? Ами има много варианти. Може да се използват а, еволюционни анализи, да се използват а, а, методите за мултиплициране на съдържанието, тъй като и Google, и Facebook, и Twitter се, използва, се основават най-вече на съотношението между разходи и ползи. И очевидно, че това съотношение по-скоро е срещу нас. Тоест, трябва да се опитаме да намерим някакви решения, които могат лесно и бързо да се приложат не само по отношение на търсачките, но принцип. Първо, да се да отдаде приоритет на сигурността на съдържанието. В настоящото съотношение между разходи и печалби никой не иска да се смятат качеството на съдържанието като основен приоритет. И именно това е погрешно. Трябва отново да сложим приоритета върху качеството на съдържанието. Много е важно да се спре разпространението на фалшивата информация на първи етап, след като премине прака, пак казвам, вече прекалено късно. На второ място е прозрачността. В, в момента и търсачките, и мултипликаторите на съдържанието са царете в царството на информацията. Но все пак живеем в епоха на демокрация, но пък се оказва, че всъщност търсачките са тези, които определят съдържанието, което достигаме и това е абсолютно нелепо. И те ни казват, ами, вижте сега, ние трябва да защитим алгоритмите си, да запазим тайните си, защото ние сме част на компания, но време с това трябва да се опитваме да предпазим и вас, защото иначе лошите хора ще ни откраднат ценните тайни. Ами, не. Това не работи. Не само, че не работи, ами напълно погрешно. И има много лесно решение, което е всъщност гарантиране на истинска прозрачност. Тоест, ние, като общество, трябва да имаме възможност да контролираме какво всъщност се случва в тази черна котия, която се нарича търсачките. И това е много важно. Помислете си, например, когато пиете Кока-Кола. Ами, може би, да, факт е, че Точната рецепта на Кока-Кола е тайна, но знаете, че в напитката не се съдържат никакви отровни вещества. Защо? Защото има възможност за контрол. Може да се направи инспекция на начина по който се произвежда Кока-Кола в съответният завод. Може да се направи проверка на безопасността на продуктът, който се произвежда. Ами същото трябва да се прилага и към информацията. Т.е. трябва да имаме възможност да проверяваме как, с какво се случва и как се а, е, произвежда информацията, защото информацията е основната храна на третото хилядолетие. Много ви благодаря за тези изключително интересни и тласкащи към размисъл а, изложения, които са и увод към нашата дискусия. Сега, ако сте съгласни, първо ще дам думата на нашите координатори, ако те желаят, разбира се, след което на всички останали по реда на заявките. Започваме с Сабине. Първо много, се, много ви благодаря за интересните изложения. За някои от нас те бяха много а, информативни. Първо искам да попитам как анализирам кое е фалшива новина и как се съчетава този начин на анализ с, с свободата на медиите. И друг въпрос в класическите медии има данни за редакцията, знам кой списва списанието в интернет. Ние винаги е така, има фалшиви адреси, няма начин за обратно проследяване, в много от случаите то не е и желано. Тоест, как можем да подходим към този проблем? И освен това, групите, които е, са като ехо в, е, в социалните е, медии, е, се разширяват неконтролирано, от което е, човек просто намира потвърждение на своята позиция. Значи, каква е тенденцията? да, как можете да ме изкарате от една а, псевдореалност, защото аз представям да знам какво е реално и кое не. Възприемам една информация, смятам, че е вярна, размиват се границите между реални и измислени факти. Как можем да се преборим с това? И на трето място, трети въпрос, търсачките които бяха засегнати в последното изложение. Те играят много съществена роля. Как може евентуално да бъдат регулирани би ли трябвало да бъде е, нашата цел да ги регулираме? Примерно да накараме Google да сортира нещата. Да, и там има сортиране на базата на съществуващите алгоритми. Европейския парламент не веднъж се е опитвал да се добере до тези алгоритми, най-малкото за да провери дали няма опоручаване на конкуренцията. в сега предстои една голяма глоба до Google да плати. Но в крайна сметка как можем да се доберем до концерните? как можем да регулираме, трябва ли да регулираме, изобщо как да се справим с проблема, освен чрез медийни кампании, насочване на вниманието на потребителите и на гражданите върху това, че не всичко, което намират в интернет е самата истина. Sì, eh, penso, intanto ringrazio molto anche per l'efficacia e, e il... Първо искам да благодаря за многообразнообразния подход към, към, към темата и за ефектните изложения. Говорихте за отговорността на търсачките, за алгоритмите, за връзката с социалните мрежи – Позволете ми един много наивен въпрос. Наистина ли става въпрос за това, като политически сили, не в отделните страни, а в, на международно ниво, можем ли като можем ли да очакваме от политическите сили да поемат по, е, да, да очакват от търсачките да поемат повече отговорност и да ни дават достъп до кодовете, които се крият зад алгоритмите, защото това е проблема. Друг въпрос. От една страна има възможност за а, стимулиране на критичния начин на мислене – за да могат хората да правят разликите. Но проблемът е общ и мисля, че състоянието на нещата не може да се подобри много бързо. Но мисля, че ако платформите, е, след като платформите предлагат не само хостинг, а и други неща, трябва да станат по-активни. Има и други аспекти на фалшивите новини. Мисля, че трябва да обърнем внимание на а, различните видове а, фалшиви новини между съзнателните дезинформационни кампании и другите кампании. Можете ли да ни очертаете е, някакъв начин, по който да развием някакъв, примерно, етичен кодекс или нещо подобно? Защото мисля, че последствията от всичко това са не само за демокрацията и прозрачността на информацията, а и последството е Последствието е една стъпка назад към така преднаучната епоха, нещо като лов на вещици. Особено в моята страна, на фронта на дезинформацията има драматични развития. Например, движението срещу вакцинациите на децата. В 30, с 30% намаляха вакцинираните деца в някои региони в Италия. Нарочно се разпространява дезинформация. Много трудно да се преборим с нея чрез някакви публични гаранции, примерно. Тоест, антидезинформацията е тема, която силно ме интересува. Хелга Трюпел. <clears throat> <clears throat> <clears throat> I think we have to deconstruct the... Мисля, че трябва да говорим за новите цифрови монополисти. Facebook и Google, те имат една сентенция Don't be evil и, и ние трябва да им напомним да не бъдат зли. Тук става въпрос за регулация на капитализма, защото се срещаме с нов вид цифров капитализъм и а много хора искат да се регулира аналоговия капитализъм, а ние трябва да направим същото с цифровия. Да не влизаме в капана на национализма, както говорят Тръмп, Асад, Ердоган и така нататък. И Брексит също. Рискът за демокрацията а, от тези монополи наистина, е, монополисти всяк, наистина е голям. Също така искам да насоча въпроса си към вас – защото това е много гореща тема в Европейския съвет. Дали трябва да имаме обществена европейска цифрова платформа, управлявана по много интелигентен начин? Става въпрос е, за публична платформа с много ясни правила, така че да, е, да нямаме само частните американски монополисти. В Нью Йорк Таймс четох, че дори там и сега има и, американ... и, има и американци, които искат такива политически инициативи, изкуствен интелект и регламенти за тези изкуствени монополи. Смятам, че новите компании като Google и Facebook са медийни кампании от нов тип и трябва да бъдат регулирани. Стара, старите ни начини на регулация и директивите, които имаме в Европейския съюз, налагат е, е, ясно разграничаваме на активната и пасивната роля. Маргарите Вестагър, е, комисарят по конкуренцията, иска да накара Google да плаща данъци в Европейския съюз, също и Starbucks. Също така използването и авторското право за търговските продукти – също така културния обмен на тези платформи. Те са отговорни, трябва да плащат и да се управляват по един разумен начин. И в Германия, и в Европе... Европейския съюз трябва да плащат данъци и трябва да плащат лицензи. Нямаме нужда от общ филтър. Това не е проблем за пиратите, защото нямаме нужда от един такъв генерален филтър да, трябва да говорим и за правата на човека и, и свободата на словото, но когато говорим за демокрация, имаме нужда от прозрачност и наистина трябва да предприемем политически действия, защото ние сме политически законодатели и следва да предприемем нещо. Благодаря. Благодаря. Темата е много интересна. Ние имаме нужда от нея, защото политиката е доста дезориентирана и неактивна. Смятам, че през последните години политиците по-скоро наблюдаваха това развитие, не го управляваха. Това е въпрос с проблема с социалните мрежи. Фалшивите новини днес са инфектирали цялата информация, дори и традиционните медии. Те задават тона за всички останали. Те са най-нови, най-новите медия. В, по телевизията, в вестниците днес има много повече фалшиви новини, отколкото преди. Това въжи също и за научната информация, а това води до невероятни вреди. В обичайните медии все още има някакви форми на контрол, има законова отговорност, която обаче не съществува при социалните медии съществува и култура на публиката. Публиката разглежда обикновените медии като качествен източник на информация. Например, списание Бил в Германия се продава доста повече, отколкото Франкфурта Цайтунг, но се знае, че Франкфуртер Цайтунг е по-надежден източник на информация. В интернет това не е така. Броя на кликовете е по-важен от всичко останало. Ето защо е важно читателите да бъдат образовани и смятам, че това е идеята. То не е толкова лесно. Не е толкова лесно а, да се обучат новите медии. Както каза професор Макиори, веднага, още в началото трябва да се намесим на ранен стадий. Защото ако не се намесим рано в разпространението на фалшивите новини, всяка друга мярка ще бъде закъсняла. А ние закъсняваме твърде много. Европейска директива за ЕКОМ е на 16 години и е, тук е, тя още не може да обхване електронната търговия. През 2005 година имаше едно невероятно развитие, а от тогава не са взети никакви други мерки. Тук се появява и въпроса за отговорността, защото и това не е лесно. Естествено, има и възражение, но трябва да се намери някакъв баланс. От една страна цензурата, от другата страна истинността на информацията. Благодаря. Преминаваме към следващите, към останалите членове на комисията. Имат по две минути. Първата колега, заповядайте. Благодаря. Позакъснях, но виждам, че съм дошла на време да чуя италианския колега. Вие говорихте за сини лъжи, нали това беше? Това беше другия колега. Много беше интересно това, което чух за лъжи, които нарастват лавинообразно чрез груповия ефект. В Каталуния имаше кампания на Движението за независимост, в хода на която се разпространяваха фалшиви новини и на базата на тези фалшиви новини бяха вземани грешните решения. Искам да чуя малко повече за тази концепция. Тя наистина много ме заинтригува. Благодаря. Благодаря. Колегата Сами Тимиш. Ива, е, доманда ли нищи на Ина, и амин... Благодаря ви. Моят въпрос е, кой би следвало да е пазителят на истината? задавам този въпрос, тъй като явлението фалшиви новини не може да се раз... не бива да се разглежда само по себе си, то се вписва в по-общ контекст. И когато говорим за регулаторни органи, кои органи точно имате предвид? Бих искала да ви припомня действия автор Питер Обон, който който писа, че истината винаги е нещо много относително. Защо го казвам? Защото в много избирателни кампании, системите за алгоритми, на които се позова колегата Хендрикс, се използват в същия този контекст. Има искания за промяна в услугите в обществените услуги, които предоставят обществените радио телевизионни излъчватели, например, които би трябвало да имат като задължение да предоставят надежна, обективна информация на гражданите. От друга страна, как можем да обвържем фалшивите новини с манипулациите на световно равнище? Например, обвиненията, че Русия е повлияла на кампанията за референдума в Обединеното кралство или за предизборната кампания в Съединените щати. Вероятно има вмешателство и в други предизборни кампании, вероятно чрез фалшиви профили, както беше в Съединените щати. Въпросът ми е на кого може да се доверим като регулатори, които да гарантират истина за всички? Благодаря. Колегата Скодрова. Děkuji za ty prezentace. Много ви благодаря. Благодаря ви за много интересните изложения. Бяха зададени въпроси за това как може да се справи с наречената цензура. Действително, в рамките на преразглеждането на директивата за аудиовизуалните услуги, с пълно право Европейския парламент може да поиска отстраняването на определен вид съдържание, т.е. че е, операторите, управляващи платформите са длъжни да свалят съдържание, свързани с риториката на омразата, насърчаване на тероризма или друг вид екстремно поведение. И сме съгласни, че това е нещо, което трябва да се случи. Дори да ни обвиняват в цензура, можем да се справим. Но въпросът ми към вас е следният. Смятам, че трябва да изискаме от всеки, който публикува някакви новини, да може да се провери кой е авторът на новината. Знам, че някъде там има новини, които на мен може би няма да ми се харесат, но ако никой не, не се е оповестил като автор на тези новини, няма кого да подготови под отговорност. Така че да, трябва да има демокрация, трябва да има свобода, но нека всеки да поеме отговорността за това, което пише и публикува. И от тук следва логичният въпрос – дали и а, анонимното съдържание също не бива да бъде заличавано от а, интернет или трябва да се публикува. Ако се публикува анонимно съдържание, няма да сме в състояние да проверим кой какво публикува всъщност. Всеки може да публикува каквото си иска при пълна безнаказаност и за мен това е много сериозен проблем. Благодаря и най-накрая господин Граматикакис. Νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρουσα η σημερινή συζήτηση. Мисля, че става дума за една много важна дискусия, като много ме радва, госпожо председател. И смятам, че към момента изслушването ни е действително е изключително интересно. Имам няколко коментара. Първо, сякаш забравяме, че фалшивите новини не са новопоявило се явление. Фалшиви новини има откакто го има човечеството. Новото е, че се увеличават броя на тези фалшиви новини и става все по-трудно да се проверява истинността на новините. в Съединените щати. Знаете, на времето Уелс говори за нападение на извънземни, които ще завладеят земята. Ами, дали това беше фалшива новина или не? Знаете какво се случи на времето? Знаете паникът и страха, които последваха. А, следващият ми въпрос е свързан с самото определение на фалшиви новини. Ами аз всъщност е малко по-различно. Въпросът е дали могат да се, да се проверят новините или не. Така, например. Ако в Google прочетете, че ябълка съм, ще излети в космоса и че вече не се прилага за тази ябълка правилата на гравитацията, очевидно това е лъжа. Но ако има друга новина, която, например, представя научни открития в Съединените щати, например, ами трябва да може по някакъв начин да се проконтролира истинността на тези твърдения. Сега много на мода е, въпро... е темата за сексуалния тормоз и е, поведения, които много трудно могат да бъдат проверени. Така че трябва да се намери начин да се провери източникът на съответната новина, преди да можем да решим дали тя е фалшива или не. Може много добре да определим явлението, някой път дори даваме прекрасни определения, но това не е достатъчно. Въпросът е какво е решението на проблемът. И за мен едно от най-ясните решения е по-доброто образование. Знаете, че ние тук в Комисията по култура, може би прекалесно лесно обсъждаме темата, но в крайна сметка по-доброто образование, за което настояваме, не е и то една вид фалшива новина? Благодаря. Преди съвсем да съм забравила, Искам да поздравя сред нас една група посетители. Това са 20 стъжанти на генералните дирекции в, е, на генерална дирекция писмени преводи към Европейския парламент. Добре дошли сред нас, дано да ви е полезно. Сега ще ми позволите да дам думата и на комисията на господин Сизардини за две минути, след което ще помоля нашите експерти да отговорят. Благодаря госпожо председател, за тази възможност да взема участие в толкова интересната дискусия. Идеите, които чухме от различните изказвания, както на експертите, така и на членовете на комисията, действително бяха много интересни и за нас е много важно да се запознаем с тях. Както знаете, комисарят Габриел обяви инициатива за борба с фалшивите новини миналата седмица. Обяви началото на публична консултация, която ще продължи до началото на месец февруари. Всеки може да изкаже мнението си в рамките на публичната консултация, след като ще бъде създадена група на високо равнище, която пропорционално ще отразява различните компоненти, съставляващи проблема и които може евентуално да са и част от решението на проблема, като представлява това явление. Тоест, е, работната група трябва да представлява платформите, академичните среди, медиите, журналистите, без да забравяме, разбира се, организациите на гражданското общество, които също играят много важна роля в този контекст. Към момента сме на етапа на слушането. Опитваме се да разберем по-добре как а, това явление влияе отрицателно на общественото мнение – Опитваме се да оценим колко е вредно това явление. Това е тема, която много се обсъжда в момента, както и нуждата да се предприемат незабавно действия. Някои от целите са много ясни за нашата комисар, като например прозрачността, видимостта на истинното съдържание, нови методи за гарантиране и оценка на качеството на съдържанието в новите, метод, новите онлайн медии и също така разбираше прозрачност за финансовите потоци, които често е, до някаква степен обясняват е, появата на тези фалшиви новини. Благодаря за тази информация. Тази връзка Смятам, че това мероприятие не е само ценно за парламента, но също и за комисията, поне се надяваме. Сега ще там, думата отново на нашите експерти. Не е необходимо всеки от вас да отговаря на всеки въпрос и изберете си тези въпроси, на които искате да отговорите. Имате думата за по около 2-3 минути всеки. Затова ви моля да се ограничите до това, което наистина смислите и на върху вашите отговори. Кой ще започне? Господин Макиори. Много въпроси и толкова малко време. Да, наистина всичко това е много сериозно и важно може да се обобщи в две думи, мисля. Ако, се, а, ако говорим за речта на най-малките деца, те са най-ужасната аудитория, която може да имате, защото ви питат защо и по-важно защо не. Ето това е плашещо, защото всичко, което считате, че е даденост, те не го разбират. Нещо, което е даденост, нещо, което съществува. Нашето живеем в общество, което има така някаква инерция и, и има една инерция към промяна. Какво означава това? Помислете сега за алгоритмите, пропагандирането на новините вируси, на фалшивите новина. Може да кажете, че нищо не може да се направи. Това е като интернета. Но защо действа така? Защо всъщност? Защо? А то всъщност не функционира така. Ние позволяваме това да става, а можем да го променим. Много просто е. да поощряваме а, вирусоподобното разпространение на новините. Когато цензурирате, вие изтривате нещо. И тук навлизаме в една дива територия, защото цензурата значи, че вие изваждате нещо. Нямате право да казвате него. А, наблягането върху определени неща е нещо друго. Това няма нищо общо с цензурата. Но днешно време всеки може да търси внимание. Това не е свобода, това е глупост. Защото хората не са родени да се справят с такива ситуации. В, в началото интернет, както казахте, сега започваме да се питаме, имаме проблеми с хакерите, със сигурност това, защото първоначално това беше една много безопасна среда, военна среда, а после се разпространи в публиката. Правилата се промених, а сега ние трябва да променим интернет, да я направим по-сигурна, е, да пазим свободата на информацията. Мрежата започна по същия начин. Много малко хора боравеха с тази информация. Нямахме проблеми с фалшиви новини, новини защото имаше малко новини в мрежата. Сега обаче имаме този проблем. Ами тогава да променим модела, а не да цензурираме, да предотвратяваме насочването на това внимание, а не просто да изтриваме или а, да налагаме цензура. So I have two minutes to две минути за отговор на много важни въпроси. Ще е предизвикателство да пробваме с три. Ами, що мирише като преса и има вкус на преса, сигурно е преса. Значи, ако видите Google, виждате, че те имат собствени комуникационни стандарти и дори налагат своите категории за свобода на, слав... на словото в социалните медии. Тук има много информационни масиви, информационни портали тук спорим за свободата на словото. Няма да е нарушение на свободата на словото, ако не можете, ако не влизате във Фейсбук. Може да си направите блог някъде, навсякъде по света. А ако аз бях ЕС, щях да отида в Световна търговска организация или в, в ООН и да им кажа, че сега имаме големи предизвикателства с климата или с какво и не. И ако, бя, ако аз бях вас, щях да кажа, че вие сте редактори на масиви от новини. Как администрирате това? Вие имате а, 2 милиарда свободни журналисти. Това не е мой проблем, това е ваш проблем. Управете се с него. Вие не сте просто някакви а, хора. А, вие сте имате важни мускули, имате неправителствени организации, имате всякакви асоциации, направете го. Няма кой да ви спре. И дори да сте либерали, вероятно ще трябва да регулирате, защото пазара не е ефикасен. Това първо. И второ, ако не регулирате, ще има един много неравномерен пазар между нерегулираните отчаяни хора и свободната преса, които не, които не могат да кажат каквото искат, именно защото трябва да отговарят на добри практики, на журнализъм, на етика и така нататък. И това са стриктни критерии. Ако аз бях на ваше място, а вие говорите за проверки и баланс, вярна информация, щях да прочита етичните правила на Американската асоциация по журналистика. Следвайки ги доколкото можете, критизирайте източници и така нататък. Те имат наистина култура в тази е, област. И, за останалото използвайте науч, е, учените. По отношение на психологията. Социалната психология, психология не съществува от сега в момента тя се развива много бързо. Буквално. Този феномен, сините лъжи, когнитивните лъжи, ви карат да а, промените своето поведение и своите вярвания. Тук става въпрос за начина по който работи динамиката – използвайте пари, за да направите истински проучвания за социалната психология. И накрая, фалшивите новина, новини съществуват откакто има хора. Те не са нови. Но нови са тези критерии, по които ние ги оценяваме. Има и социално-технически експерименти. Е, това е стара новина за всички. Но още нещо. Цялата тази идея, че платформата Facebook, Google и така нататък са свободни платформи, това не е вярно. Изобщо не е така. Защо просто не, ги, не използвате този аргумент, за да, за да създадете също такива платформи и то големи? Благодаря. И последен, но не и на последно място. А, съж... Съжаление, обаче оратор говори без микрофон. Ще разделя проблема на две части. Първо, информацията и второ, геополитик... геополитиката. Акумулирането на информацията, за която говориха колегите, касае първата част. Мисля, че този проблем може да бъде решен по един или друг начин. Моите притеснения са свързани с втората част. Фалшивите новини в интернет, когато са политически мотивирани, когато в тях са заложени големи сили, които да ги подгреб... подгребят и да инвестират в тях, те ще намерят нови сайтове, ще намерят хора тук и там, които ще мултиплицират фалшивите новини. В България съм, много пъти съм виждал всеки ден даже нови идеи, нови начини, по които фалшивите новини се разпространяват. Проблемът е, и то, то вторият проблем е малко по-сложен. Не съм толкова оптимист за него. Фалшивите новини от политическа гледна точка се занимават с политическата и религиозната истина и тяхното, против... и не, тяхното противопоставяне с истината. Хората, които споделят определени вярвания и принадлежат към различни етнически групи, и те да разберат, че това е срещу тяхната идентичност, това е много трудно. Ето защо аз смятам, че нещо трябва да се промени по начина, по който се пише за политиката в университетите. Преди 20 години започнах един курс за непублична политика. От една страна, как непубличните новини могат да бъдат използвани за публични цели и обратното. Сега виждам, че има една положителна тенденция у някои хора, които се интересуват от нещо наречено неформална политика. Това е поли, формалната политика в един по-голям аспект. И ако погледнете книгите за сравнителната политика, ще видите, че това се ограничава до процедури, институционални процедури в политиката и всичко, което касае дизайна на политиката. А фалшивите новини, които се използват политически, се използват и за всичко друго. Ако не правим това, ще достигнем а, така, отвре... тук и там една отлична журналистика. Няма да е лесно нито в източна Европа, нито в други части на Европа. Единственият начин да научим хората какво е добра и лоша журналистика и не въпросът е това, а как да интерпретират тази журналистика и да ги улесним да намерят крайната цел на първоисточника на дадена новина. Мисля, че ние сме още в самото начало на този процес. Благодаря. Много благодаря за този първи кръг, който беше много интересен, много, и, и, много оживен и много информативен. информативен. Сега преминаваме към втория кръг. А, и тук отново имаме гост, който дойде от много далеч. Константинос Даскалакис, професор по компютърни науки в Бостън той ще ни разкаже за научните и технологични възможности, които съществуват или евентуално не съществуват, за да подходим към фалшивите новини. И добре е дошла на единствената дама сред нас. Това е Каролин Шварц. Тя е сътрудник на Центъра за разследвания, разследвания коректив и тя може би ще ни разкаже от практическата си дейност, защото се занимава с проверка и верификация на фактите. Може би ще ни разкаже как точно става това. Сега първо давам думата на господин Даскалакис за 10 минути, след което на госпожа Шварц. Uh, Добър ден, благодаря ви. Фалшивите новини са наистина много интересна тема. Една от причините е липсата на ясно определение какво са фалшивите новини. трудно да се предложи подобно определение, без да не влезем в, в философската дискусия какво е факт, какво е истина и т.н. нататък. Но много плотно определение би звучало така. Фалшивите новини е умишлено погрешно представяне на нещо, което действително се е случило. Виждате пример а, в ляво на екрана. Или напълно измислена информация, чиято цел е да заблуди читателите или слушателите. Както вече беше казано, фалшивите новини не са нещо ново. Но най-важният аспект на това, което обсъждаме днес, е другият компонент на фалшивите новини, а именно начинът по който те се разпространяват. Определението на фалшивите новини би трябвало да обхваща и начинът на разпространението им. Фалшивите новини би следвало да вземат предвид целенасоченото разпространение на статии по такъв начин, че да изглежда сякаш разпространението се дължи на истински хора, а не на целенасочен, оркестриран програма за разпространение. Тоест, ако се окаже, че вместо истински потребители фалшивите новини са разпространени по изкуствен начин, това вече е фалшива новина. Бих искал да се спра на, на начина, като се използва интелигентен изкуствен интелект и други системи за прилагането им. Те наречените да е, социални ботове и фалшивите профили в социалните мрежи играят ключова роля за разпространението на фалшивите новини. Организираните кампании използват е, те наречените ферми за фалшиви кликове и социални ботове за лайкове, споделяне и е, пускане в Твитър на фалшиви новини. Виждате на снимката в ляво пример за работещ в ферма за фалшиви кликове. На втория път виждате компютърна програма, която се представя като истински човек и разпространява фалшиви новини в социалните социалните мрежи. И всъщност целта на социалните ботове и на социалните ферми е да се използват различните алгоритми на социалните мрежи, които решават кои новини трябва да имам приоритет в нюсфидовете. И целта е да се представи даден фалшива новина като истинска, социално важна и заслужаваща да бъде разпространена. И обикновено тези социални ботове и фалшиви профили са някъде на периферията на социалните мрежи, т.е. не са в сърцевината на социалната мрежа. и те са бегло свързани с истинските легитимни ползватели на социалните мрежи. Тоест много трудно е да се ангажира някой истин, човек с истински профил да се ангажира с тази дейност, но има също така и много висококачествени фалшиви профили, които са физически лица и за правилната цена може да купите подобни фалшиви профили, които не са много добре свързани в социалните мрежи, които да разпространят вашето съдържание. А на още по-висока цена можете всъщност да, да намерите истинска знаменитост в социалните мрежа, която да разпространи вашето съдържание, което, между другото, е много сложно да се докаже, че фалшива е новина в този случай. В момента, в който някоя видна личност на практика разпространява вашите фалшиви новини. Разбира се, не всички земеделите личности го правят, но някои от тях получават мари от пари от тъмната страна на интернета за този вид действия. Така че това е един от примерите за как се разпространяват точно фалшивите новини. Както вече казах по-рано, съответната фалшива новина не влиза в интернет пространството през някой а, закътан ъгъл и в момента, в който стигне до а, читателите, се разпространява чрез фалшиви кликове, за да доведе до голям брой кликове, споделяне, лайкове и да стане все по- по-видима в социалните мрежи което от своя страна води до все по-голям брой кликове. И това пък от своя страна увеличава това, което алгоритмите на Facebook и Twitter възприемат като добро съдържание и съответно се увеличава рейтинга на тази фалшовина, като води пък още повече виждани, още повече социална ангажираност и по този начин се разпространява фалшивата новина до степен, в която сайтът, който разпространява фалшивите новина, получава голям брой реклами, което е една от целите да се разпространяват този, тези фалшиви новини, а друга възможност е с политически цели, влияние на изборите и т.н. Тоест, това, за думи казано, е цикълът на фалшивите новини. Как можем да установим наличието на фалшиви новини? Тяхното установяване всъщност е много трудна задача дори и за най-добре обучените хора, занимаващи се с проверки на съдържанието в интернет. За съжаление, На този етап не е технически възможно да се идентифицират фалшиви новини по автоматичен начин чрез дадени технологията. Това е невъзможно на 100%. Много е сложен този процес, който е свързан с правоисточника на фалшивата новина, който не винаги е лесно достъпен, какво е друго съдържание е произвел този сайт, какъв е моделът за разпространение на фалшивата новина, наличието на провокативно съдържание или а, елементи, които привличат по-голям брой кликове, самото съдържание на а, статията или пък а, съдържание на други статии по същата тема, публикувани от надежни източници, каквото и да значи надежни източници на информация, между отколкото. И разработването на а, технологии за откровяване на фалшиви новини обхваща различни елементи, като например изкуствен интелект, невро лингвистични проучвания и т.н. И Към момента, пак казвам, технологията не е в състояние да осъществи целият процес за установяване на фалшивите новини. Има възможност обаче да технологията ни помогне да, проявя, да провериме фактите и да установим наличието на фалшиви новини. Така, например, съществуват технологии за анализ на статии и сравняване на съдържанието на статията с заглавието, определя се качеството на синтаксиса и на граматиката, установява се наличието на на език на или на омразата и т.н. Тоест има възможност благодарение на изкуственият интелект да се прави и анализ на съдържанието, на качественото съдържание на статиите. Има и други технологии, които също, между другото, е много важно. Как вече казах, фалшива е новината не само по отношение на своето съдържание, но и по нещо, което се разпространява. Има и алгоритми, подходи чрез е, използващи алгоритми, които ни дават възможност да е, разберем моделите за използване на социални ботове. Например, ако дадена новина влезе от някак е, от периферията на социалните мрежи, това вероятно значи, че се използват фалшиви профили и социални ботове и могат да се използват алгоритми, които могат да ни помогнат да разберем дали има участие на социални ботове. До сега е, обсъждах темата как мога да се установи наличието на фалшиви новини, но е много важно да се спре разпространението на фалшиви новини още в зародиша им, т.е. да се направи по-сложно разпространението на фалшиви новини. И също вече започнаха да се взимат мерки за намаляване на разпространението на фалшиви новини и размер на печалбите, които достигат до хората съждаващи фалшиви новини. Така, например, Фейсбук е изготвил черен списък на подобни вебсайтове, които нямат право да да публикуват своя рекламен материал на платформата и също така променя е, алгоритмите на търсачките, за да не може погрешно съдържание да се издиг, да получи много добра оценка за, като рейтинг в е, изготвянето на нюсфидовете. Това правят и Фейсбук, това прави и Twitter. Друг важен е, начин да се установява наличието на фалшиви новини е да се използват хора които да сигнализират за такова наличие. Тоест, в момента, в а, който установите, че има фалшива новина, можете да подадете сигнал, ако смятате, че наистина тук има злоупотреба, но разбира се, това не е лесно, защото трябва да се прави по много интелигентен начин и със съответните правила за да не се стигна там потребителите просто да сигнализират като фалшиви новини съдържания, с които не са съгласни. Това би било сериозен проблем. Така, например, Wikipedia може да послужи за пример за това как може да се приложи този принцип – и дори факта, че сте сигнализирали дадена статия като противоречива, както може да го правите в Уикипедия, вече е важна стъпка напред. По някакъв начин предупреждавате читателят на тази статия, че може би това, което ще получите, не е на 100% вярно. И не на последно място, надежността на статията е пряко свързана с надежността на автора ти. И има много, нали, много добри механизми да се установи разликата между надежни и надежни първоисточници. Разбира се, няма по-съместен консенсус с това как кои са надежните из... източници на информация. Това много често възвиси от политическите пристрастия или това, кой взема решението. В а, Съединените щати, например, Нью Йорк Тайс се смята за ненадежни източник на информация от много републиканци. Също така а, много демократи смятат, че Fox News е ненадежден източник на информация. Но ако оставим всички тези оценки, политически оценки на страна, все пак това са медии, които са, съществуват като такива от години и не сами могат да се смятат поне в някаква степен за надежни. А от друга страна, източниците на фалшиви новини по принцип се появяват и съществуват за много кратко време, имат много кратък цикъл на живот и затова е лесно могат да бъдат сигнализирани. Ако източника на фалшива новина е съществувал вчера, вече не съществува днес, това си заслужава да бъде сигнализирано. и може да се създаде една система за рейтинг на източниците информация, подобна на Yelp, знаете вебсайта е Yelp, и може по този начин също да се измери в някаква степен надежността на източника на информацията. И накрая, отвъд технологичните обсъждания как може да се разреши проблема, смятам, че е много важно да се спре разпространението на фалшиви винино чрез по-добро обучение и образование на хората. Фалшивите в голяма степен се основават и на липсата на грамотност в интернет. Колкото и да ви се иска фалшивите новини да са верни, защото отговарят на идеологията ви, най-вероятно няма да ги използвате като довод, ако знаете, че това е доста съмнителна новина. А също така, по принцип хората по-малко се по-често използват реклами като доводи за нещо, защото по принцип не им вярват напълно, защото трябва да се прилага много често и към интернет, този вид грамотност, като в момента липсва и се създава по-различно възприятие за начинът по който се разпространява информацията и как тя е свързана с търговското съдържание. Затова е важно да, да стане ясно как функционират а, а, търсачките и рекомендателите в интернет и как тези инструменти могат да бъдат манипулирани. Ако хората са наясно с как функционира системата, това до голяма степен ще ни, пом- ще ни помогне да разрешим проблема и разбира се гарантиране на повече прозрачност. Благодаря ви. Много ви благодаря. Научихме, че техническите средства все пак могат да ни помогнат да идентифицираме фалшивите новини, но съвсем без хора няма да се справим. За това госпожа Шварц ще ни разкаже нещо. Благодаря за поканата. Ще говоря за дейността на нашия екип, който установява факти в рамките на коректив. Това е неправителствена организация от 2014 година, нестопанска организация в нашата група работим четирима души. Какво правим? използваме различни инструменти за мониторинг на съдържания в социалните медии. това са в по-голямата си част бивши маркетингови инструменти, които сме преустроили за журналистическите си цели. Опитваме се да опровергаваме фалшиви изказвания на политици, както и други фалшиви новини. Коректив е единствения партньор на Фейсбук в Германия, така че при нас наистина идват съобщенията, които постъпват чрез Фейсбук. В момента се съобщава само за статии. След малко ще ви кажа как точно става това. В Германия е много, е много трудно, създава проблем, че е, имаме право да получаваме информация само за статии. Всички е, е, и всички екипи, които работят с Фейсбук, се оплакват, че няма прозрачност. Не знаем колко съдържания се обозначават с флагчета, не знаем доколко можем да разчитаме на това обозначаване и както казах, ние сме единствения партньор в Германия. Най-малко двама партньори трябва да има. Ето тук на този слайд виждате фалшива новина – с, няколко, с доста студенти поработихме по повод на изборите за Бундестаг. Те трени, тренираха около седмица, показахме им различни техники за верифициране и проверка на факти и след това цяла седмица издавахме бюлетин за частни лица, както и за така наречените нюзрумове. Всеки ден публикувахме проверените си факти и проверките си, за да информираме колегите и да им обръщаме внимание на дезинформацията в социалните медии. Публикувахме за тази седмица 77 статии, 46 от тях класическа проверка на данни и опровержение, е, анализи, интервюта, е, микротаргетинг и други теми това извода, който си направихме, в крайна сметка беше, че е сравнително лесно да се запознаят с инструментите, сравнително голям брой хора за сравнително кратко време, т.е. да се изгради нов екип, който да се занимава с проверка на фактите. Установихме също, че е много хубаво, че имаме инструменти, но е най-добре да използваме само някой от тях, защото иначе става много сложно да се прави пълен мониторинг. И освен това, а, установихме, че ние като хора, които наблюдават, далеч не можем да обхванем всичко, което а, витае из интернет, защото има затворени фейсбук групи и други платформи. Така че ако съответната общност, която е ангажирана в съответната платформа, не ни обърне внимание, ние нищо не можем да направим. Нашите статии се публикуват, както ви казах, чрез бюлетин, но и в социалните медии. Надяваме се да достигнем и до други медии, до мултипликатори. Те ще бъдат много важни за нас. Обозначаване с флагче във Фейсбук, разпространението на статиите ни във Фейсбук обаче все още не е възможно. Изводите, до които стигаме е, че най-основните теми са миграция, политика по отношение на обежището, друга една тема, която за сега е недостатъчно осветлена от гледна точка на верификацията на фактите, това е здравеопазването. Все още няма такива страници, които за системно опровержение в областта на здравеопазването. Повечето фалшиви съдържания които постъпват при нас, се разпространяват чрез Фейсбук, в режим прекъсване на новините, но и Твитър е много важна медия и там социалните ботове играят известна роля за подчертаване съдържанията по отношение на Twitter. В Германия не са чак толкова хората, които използват Twitter, но така можем да достигнем до, до журналисти. Примерно, ако се разпространяват снимки на изчезнали хора, които въобще не са изчезнали и нещо такова, това са теми, които трябва да попаднат в класическите медии и да бъдат разпространявани от тях. голямата, най-голямата вълна, голямата вълна от фалшиви новини в Германия дойде още преди изобщо да започнем да дебатираме по този въпрос и то когато започна така наречената криза с бежанците през лятото 2015 година. Тогава се появиха страшно много фалшиви новини за бежанците. Мисля, че и реакцията на медиите тогава позакъсня, както и на политиците. Що се отнася до методите, Много малко са уеб-сайтовете, на които се разпространяват само и единствено фалшиви новини. В Германия има сравнително много альтернативни медии, които от време на време разпространяват фалшиви новини, но се занимават и с други теми или е, просто отразяват селективно действителността. Има много снимки, снимки и видеоматериали, които се изваждат от контекст и се поставят в съвършено различен е, контекст. Ето сега преди изборите имаше едно видеоклипче, който, който показваше 20 души в бели одежди на една спирка на трамвай в Лайпциг, което било белег на ислямизация на Германия. Ние проверихме и е, установихме, че не става дума за мюсюлмания, за група е, христи, християни от Еритрея. Но въпреки това, това видео беше е, споделено над 12 000 пъти. Има и измислени цитати на политици, които играят роля у нас. Има и подправени документи, които се снимат и след качват в мрежата. Това, което ни се ще да имаме на практика е много повече прозрачност. За хора, които проверяват фактите, това е от изключително значение. Какво искам да кажа? Платформите да предоставят примерно повече информация за броя на споделянията и кое точно е споделено а, за онези хора, до които са достигнали фалшивите новини, оригиналните фалшиви новини освен това, според нас, компетентните органи трябва да реагират много по-бързо в определени случаи. Например, когато става въпрос за полицията или други компетентни органи, е много трудно да получим от тях изявления преди да минат три дни което е обичайния случай. А след три дни всъщност пикът на фалшивите новини отдавна е спаднал. Новината вече не се разпространява и хората отдавна се занимават с друга някаква тема. Опитът показва също така, че колкото по-бързо по-бързо се появи опровержение, толкова по успешно е борбата с фалшивите новини. Що се отнася до европейския контекст, е важно да обръщаме внимание на, специф... на спецификите. Има регионални разлики. В Германия има най-различни мрежи, които се използват и работят добре, но чуждестранните журналисти не са разбрали и са ги поставили в друг контекст. Така че е добре да работим в мрежа, да се свързваме и особено от хората, с които се занимават с проверка на фактите, и друго нещо, което също все още ни липсва, е а, информация за WhatsApp и а, е, затворените групи, както и а, доста до фалшиви новини в. А, които се въртят в турската или руската а, общност в Германия, в мрежата. Тук ще приключа. Благодаря. Да, vielen, vielen herzlichen Dank. Благодаря за този много практически обзор на, за, на работата на хората, които проверяват фактите. Мисля, че в днешно време тази работа е изключително важна. Е, добре ще бъде и журналистите също да го правят, но въпреки всичко смятам, че и вашата работа е много важна. Често говорим за така наречените ехо е, камери на фалшивите новини. И тук е мотото. Е, всеки си казва, аз виждам това, в което така или иначе вярвам. Как може да се влезе в тези ехокамери и да се докаже, е, че това в крайна сметка си е чиста лъжа фалшива новина, тъй като целта трябва да бъде да се влезе в тези ехокамери. Т.е. да не виждаме само това, в което така или иначе вярваме. Това бе просто една мисъл, която току-що ми е хрумна. Така, сега ще продължим по същия начин, както и преди. Започваме с координаторите и след това ще има време и за други изказвания. Сега гледам Сабине. Искаш ли да кажеш нещо? Един въпрос имам. Ако вие сте единствения партньор в Германия на Фейсбук, казахте, че имате само четирима човека. Тогава се питам, може ли човек въобще да се справи? Това възможно ли е? Доколко ефективен е един такъв контрол – фирми като Фейсбук могат да, да направят много неща срещу един такъв контрол. Не сте чак толкова много. Или това може да бъде направено с технически новинарски средства, казвате, че успяваме да проверим само един определен процент. Има други критерии, като нелегално съдържание, съдържание защита на децата и така нататък. А явно не можете изобщо да ги обхванете. Благодаря, Сабине. Да, тези, тези две презентации бяха много интересни. Имам един въпрос по първата презентация. Вие казахте нещо важно. Първият елемент, според мен, е много важен и аз го подкрепям. Фалшивите новини не са само сами по себе си грешни и неверни новини, а и наказуемо деяние – когато става въпрос за едно преднамерено разпространение на новините. Трябва да има разпространение. В този случай със сигурност може да се търси отговорност, да се заложи такава. Вие говорите за прозрачност, но това е свързано и с отговорността. Ако зад тези новини се крият социални ботове и се а, вижда, че има целенасочено действие за разпространението, ако дори има получени сигнали за това, ако това партньорство с Фейсбук функционира и, и то може да бъде приложено за социалното партньорство, дали може да имате партньори, които действително да проверяват всички тези неща. Това е, е нещо, в днешно време това е като дяволски кръг, но а, могат да се използват тези инструменти за една крачка напред. Къде или при кого е отговорността за разпространението. Тези мрежи живеят от кликовете и рекламите. Те никога няма да ви кажат, защото всички тези цифри се използват за комерциални цели и няма да се стигне до прозрачност. Ето защо въпрос към госпожа Шварц. Имате партньорство, правите много интересни обучения но от страна на Фейсбук няма отговор, т.е. те не ни казват какъв е ефекта от всичко това, след като сме отбелязали някакви новини. Благодаря. Хелга Трюк. Преди три седмици имах възможност да говоря с главния редактор до списанията и те се оплакаха от фалшиви новини. Да, това не е нещо ново, но разпространението и технологията сега е по-различна в цифровата революцията. Той се оплака, че до момента цифровите платформи не инвестират достатъчно в тези корективни механизми, и много често не частните фирми, а да накоплаците плащат за подобни мерки. Аз не съм готова да го приема. Те ни прехвърлят толкова много проблеми върху нас, а трябва да поемат отговорност, да ги накараме да го направят. Искам да ми разкажете нещо за вашия опит, за коментарите, как, как стои въпросът с финансирането, какъв е приноса на технологичните гиганти за тяхното саморегулиране, и другия ми въпрос, още по-трудно е въпроса за вашата оценка на ефекта върху политиката. Да, наистина около 50% са дела на публикациите вътре в Германия, но когато ако кажем, че Маргарита Вестагер е една, така да кажем, е стара, глупава датска жена и попита каква е тая работа с политико, вие какво ще й кажете? Какъв е вашия коментар? Благодаря. Е, опитът с политико, мисля, че всички по някакъв начин го имаме. И тук вече не може да се говори за една истинска журналистика. Да, е, тук е точно на границата с фалшивите новини. Колегата Тамогано. Две минути. Благодаря е, за тези презентации и от първия панел. Ще изтъкна два-три аспекта. Първо, ако проблема беше лесен, нямаше да отделяме време днес на този въпрос. Днес обаче има проблем с връзката и съзна... осъзнаването какво количество представляват тези новини и разполагаемите инструменти и способностите, които са необходими. Говоря и за темата а, за образованието, която се дискутира в нашата комисия. Да, хората трябва да бъдат достатъчно образовани, но какво трябва да бъде съдържанието, за да може това да бъде изпълнено на практика? втория въпрос и, тя, и той за мен е много важен. За да се спре това, трябва да променим технологията. Знаем колко бързо се променят технологиите и истинският въпрос е кой има интерес да променя днес технологията, за да направи нещата по-прозрачни. Ето това е много важен въпрос едно общо мнение на институциите би било важно. От една страна алгоритмите, които служат за разпространение и също времено може да има алгоритми, които да намаляват постепенно разпространението на новините. Не може да, да, да се върви или в едната, или в другата посока. Ето това е част е, от въпросите, върху които размишляваме в момента. Има още обаче има още един проблем – Днес говорихме за големи актьори Google, Facebook и така нататък. Но знаем, че в интернет има и други страници, напълно различни, които са така, да се каже, една черна дупка. Ето защо се питам дали в името на прозрачността не трябва да се прави мониторинг в Европа, чия собственост са тези веб страници. Защото и тази собственост понякога се променя. Не става въпрос само за това какво има на веб страницата, а кой стои зад нея. Кой пуска тази фалшива новина в обращение, защото винаги има някой, който го прави. Въпросът за ползването е много актуален. Благодаря, господин Граматикакис. Πολύ ενδιαφέρον και το δεύτερο μέρος και вторият дискусионна група ми се стори много интересна, особено казаното от сънародникът ми, професор Даскалака Кис. Е, все пак неговото изказване беше малко по-оптимистично а именно, че технологията може да помогне на политиците в опита им да се справят с явлението фалшиви новини. И мисля, че колегата Моргано, който тук що се изказа, действително обърна внимание на най-сериозният проблем. А именно, трябва да знаем кой се крие зад платформите, кой стои зад тях – и смятам, че ние като комисия по културата би следвало да разгледаме и този проблем. Опитахме се да подкрепим, да насърчим качествената журналистика, качествената преса, но не бива да забравяме и тъмната страна на интернет. Заключението е очевидно. Явлението е много сложно, но колкото повече го оставяме без да предприеме никакви мерки, толкова повече това чудовище, което представляват фалшивите новини, само се подхранва. Така че трябва действително да изготвим набор добри практики за справяне с него. И последният ми въпрос, който отново е към господин Даскалакис. има, започват да се осъществяват много сериозни проучвания на фалшивите новини. В частност става дума за проучванията на американските университети, които обикновено са пионери в това отношение. Чисто научни подход спят. Има ли според вас бъдеще? Благодаря ви. Колегин Шорова. Благодаря колегата Скодрова. Много ви благодаря за презентациите и преди всичко ви благодаря за работата, която вършите, за усилията, които полагате. Въпросът ми е към госпожа Шварц. Колкото разбирам, вие работите за малка организация. Има ли мрежа на подобни организации като вашата? Сътрудничите ли си с някаква друга организация? Вторият ми въпрос. Предполагам, че имате частни приходоисточници, но имате ли и публично финансиране, за да вършите много важната си и полезна работа? Малинов. Благодаря, господин Малинов. Okay. Uh, Благодаря ви за презентациите. Съжалявам, че изпуснах началото на изслушването. Но мисля, че наваксах е, в течение на дискусията. Честно казано, и аз ам, идвам от академичните страни, бил съм на ваше място, опитвал съм е, да убеждавам политиците и мога да ви кажа как стоят нещата. Има разлика, разминаване между нас, времето, което вие сте отделили на тези въпроси, които ние отделяме. От друга страна, ние носим толкова голяма отговорност, толкова трябва да внимаваме как а, е, си избираме думите, защото всяка, всяка, всяко наше изречение може да се използва срещу нас като политици. Защо не, не бъдете малко по-конкретни и малко по-открити с нас? Обръщам се към госпожа Шварц. Четирима човека работите във вашата асоциация. Ами, погледайте си да се поставите на наше място. Какво бихте направили, ако имахте някаква политическа в сила. Моля ви, кажете няколко думи от тази гледна точка. За нас е много по-ценно от този вид анализ, който ни представите, който разбира се има и своята стойност. Само за да ви представя колко сериозен е проблема от моя гледна точка. Разработихме мрежа за защита на демокрациите ни от нарушения на процедурите, нарушаване на изпълненото право и т.н. Натрупали сме добри практики, определени са съответните престъпни състави и нататък. Защо? Защото подобни действия ще повлияят, ще фалшифицират демократичния процес, а без справедливи и честни избори не може да има демокрация. Справедливите и честни избори са минималното изискване. Оттам татък, разбира се, може да добавите много други неща. И от тази гледна точка, Фалшивите новини, когато са политически обосновани, както освобождаваме в момента, на практика разрушават основите Няма как да имаме честни и справедливи избори без да се наложи контрол на фалшивите новини. И е въпрос на време да си дадем сметка за този факт. Толкова е нечестно, колкото и нечестно да, да се изнудват избирателите или да се оказва физическо насилие срещу тях, както беше, както беше случаят в началото на 20 век в много демократични държави. Така че, моля ви, преди проблема наистина е да стане много сериозен Кажете ни какво конкретно ние като политици трябва да направим, доколкото можем в рамките на конституционните ни рамка, която по никакъв начин не е пригодена за, към борбата с фалшивите новини. Благодаря. И накрая заповядайте. Благодаря. А, имам въпрос към всички. Какво можем да направим така, че да достигнем до гражданите, които вярват по-малко на институциите, а повече на фалшивите новини. Председателката, благодаря. Може би да добавя и още един-два въпроса. Току-що говорихте за надеждни източници. Всеки от нас сигурно знае какво е надежден източник и можем да се обединим около понятието за него. Но както знаем, в Германия много отдавна витае в пространството определението лъжливи медии, лъжлива преса, т.е. някои хора прокарват, е, някои граждани вече не признават утвърдени медии като надежни източници и става трудно, защото гражданина ще каже този източник не е надежден за мен защото и те ни лъжат, разпространяват лъжи и прочие. Което не е верно. Вторият ми въпрос към господин Даскалакис – много добре ви разбрах. Техниката може много да ни помогне да разкриваме фалшивите новини, но това, което не бива да забравяме е, че новината не съществува сама по себе си, а в някаква среда. Тоест трябва непрекъсто да се правят анализи какво вече е публикувано по темата, в кои източници, има ли е, еднопосочни новини и прочие. И ако правилно разбирам, това са алгоритми. Тоест всяка форма на технически средства, е, е, всеки технически инструмент подхожда, така да се каже, насляпо към а, средата. Тоест, а, съвсем не се шегувах, като казах в началото, че все още са необходими реални хора, които наистина да идентифицират а, новината като лъжлива или не след като анализират средата, в която тя съществува. Просто накрая трябва да стои живият човек, който да отрази и условията и средата. И последен въпрос. В такъв случай, според мен, трябва да има много повече хора, които да участват в социалните мрежи и в такива инициативи, за да могат да се наблюдават фалшивите новини. както преди малко, сега ще ми позволите да дам думата на комисията и след това ще направим един последен а, дискусионен кръг. Yeah, thank you. Благодаря. Искам да задам един въпрос. Това идва от коментарите, които бяха направили, направени. Проверката на фактите е наистина незабавен отговор на този нов феномен. Това, разбира се, изисква много работа. Може би все още не съществуват подходящите технологични инструменти за скрининг и откриване на фалшиви новини. И също се работи в една много фрагментирана среда. Има различни организации, които работят в различни държави членки, които не са свързани помежду си, може да има дублиране на работата, няма комуникация между нас, но има и още един по-голям проблем, който се появява – как да откриваме по-добре това съдържание, това лошо, невярно съдържание, преди то да се разпространи. Това е един а, проактивен подход. Сега, а за данните, необходимите данни, които са необходими за създаване на система, и тук има различни параметри, като идентифициране на източниците, ботовете, хората, т.е. средствата за усилване, начините на разпространение, каква е целевата група. И това е в допълнение към анализа на самото съдържание. Всичко това ще изисква, според мен, много по-задълбочен поглед на, върху това, което се случва на различните платформи. Twitter дава до някъде възможност е, за един такъв поглед. Въпросът ми е какво ниво на достъп до данните ще е необходимо за едно добро проследяване на съдържанието, което може да доведе до създаване на фалшиви новини. Благодаря. И преди да дам думата на двамата експерти, искам да представя още една група посетители, ученици от моя роден град Дюселдорф, Сърдечно добре дошли. Надявам се, че ще успеете да научите някои неща от тази дискусия. Сега давам думата. А, да. Това можеш и да ръкопляскате. Сега ще дам думата на двамата ни експерти. Сега, кой на кой, на кой от въпросите ще отговори, зависи от вас. Кой иска да започне? Who, who wants to start? Кой иска да започне? Записах си доста неща. Ще се опитам да отговоря бързо. Що се отнася до ехокамерите, е възможно да се намери едно такова техническо решение за влизане в ехокамерите. камерите Видяхме едно такова решение в новинарския поток. Да, това би било технически възможно. Техническите решения е един алгоритъм в YouTube, след като се появиха тези теории за конспирациите в Лас Вегас, там свързани с различни фалшиви новини, тези резултати от търсенията в Google бяха подложени на оценка и съответно поставени на по низка позиция, тъй че е възможно. Що се отнася до Facebook и мерките за проверка на фактите, от една страна е така, но ако нещо се оцени като фалшива новина, тогава има 80% по-малък ангажимент, споделяния, коментари във Фейсбук. Но средно трае 3 дни, докато нещо бъде маркирано като фалшива новина. Причините са различни. Понякога а, и при нас продължава по-дълго, друг път при държавните органи и съответно ние нямаме представа какво точно е било отбелязано като грешно във Фейсбук. Ние е, не знаем дали това се изтрива, ние просто проверяваме фактите. Съответно, модераторите, които търсят терористично съдържание, те изобщо не зависят от нас, не сме свързани с тях. Ресурсите, естествено, не стигат в днешно време. Надяваме се да надградим Надяваме се да работим повече с обществото, що се отнася до сигналите, но също и при проверката на фактите. Също с локални действащи лица, с медии и така нататък. Смятам, че доверието в местните медии е много по-високо и когато става въпрос за много-много местни съобщения, журналистите са много по-добре запознати с такива новини. а не просто ако съм някакъв външен журналист, идвам и записвам си нещо и после го разказвам. Политическите мерки, мисля, че не е добре да има държавен а, орган, който да казва това може да се публикува и това не. Имаме нужда от държавни органи, които да отговарят по-бързо и а, да осигуряват повече прозрачност а, по отношение на данните и статистиката. Има нужда от много инвестиции в образованието, но също и образование за по-възрастните хора. От демографска гледна точка, поне в Германия, по-възрастните хора а, са повече и са по-така неподатливи на така наречените обучителни мерки. И поне в Германия и вероятно в цяла Европа са ни нужни инвестиции в обучението на полицията и правосъдните органи, що се отнася до подобно съдържание в мрежата. Понякога тези разследвания траят прекалено дълго време. Що се отнася до лъжовната преса, само накратко ще отговаря. Мисля, че не трябва да се концентрираме върху това. Мисля, че сега трябва да препоръчам добрия проект Cyber Health, т.е. колко човека за колко коментари отговарят. Мисля, че около 6% от коментарите пишат, коментаторите пишат над 50% от коментарите. При фокус положението е горе-долу същото. Хората, които пишат лъжовна а, преса, а, все пак продължават да пишат, но не мисля, че хората чак толкова не могат да разпознаят грешните коментари. И хората в крайна сметка не четат подобни фалшиви новини, а се връщат към утвърдените медии, които имат някакво реноме. Да, финансовите източници забравих. Ние сме не, а, получаваме частни дарения, но най-вече финансиране от фундации. И това са частни фундации. Частни дарители имаме. Uh, okay, so thanks very much for your comments. Uh, the... Господин Дескалакис, много ви благодаря за коментарите. Много важни въпроси бяха повдигнати. Записах си много неща, няма как да отговоря на всички въпроси. Кой носи отговорността за фалшивите новини. Дали платформите носят отговорност за разпространението на фалшиви новини. Както казах и по-рано, фалшивите новини са съдържанието и авторите на съдържание, това съдържание би трябвало да поема отговорността за него. От друга страна обаче, ако дадена статия съдържаща фалшиви новини се разпространява уж от живи хора, но на практика става въпрос за автоматизирана кампания, осъществяваща се от ботове и на практика е кампания в тъмната страна на тъмния интернет. Честно, често по поръчка на правителство, например. тогава платформите, където това се случва, носят отговорността тези кампании да бъдат спарени. Тоест, когато нещо, дадена на статия се представя като, като разпространяваща се, защото е, е, отразява социална ангажираност по тази тема, но всъщност е, зад нея стои организирана компания, е, кампания, извинете, съответните платформи трябва да сложат край на това явление. А сега няколко думи за данните. Данните представляват много сериозен проблем. Флагването или сигнализирането на фалшиви новини поставя много сериозен въпрос за защита на личните данни, за лицата проверяващи фактите. Е много трудно да имат достъп до този вид информация. Много трудно може да се защити идеята, че проверяващите фактите лица имат право на достъп до тези затворени ехо чатове, защото това са частни разговори на практика. От друга страна обаче може да се е, филтрира и обработва съдържанието. Така че, после за какво говорим? Ако става дума за разговори, които се водят в затворени чат стаи, много трудно да се прави контрол или да се наблюдава такъв вид разговори, без да се нарушава правото на неприкосновеност личното пространство. Но ако става дума за статия, която има първоисточник, която е публикувана някъде в интернет, в такъв случай Google, Facebook и т.н. могат да използват като подиспълнителни и технологични решения и е, живи хора, проверяващи фактите. Не бива да се пренебрегва факт, факторът защита мнения, данни. Дали алгоритмите изкривяват начин, по който се разпознават новините? Ами има различни видове алгоритми. Някои от тях а, разглеждат съдържанието, а други разглеждат моделите на разпространение на новините. Всъщност, една от основните идеи за търсачките на Google е, че значение има не толкова само съдържание на веб страницата, колкото взаимосвърз... взаимосвързването на различните интернет страници. алгоритмите взимат всичко това предвид. И ви предложих няколко идеи, за това как може да се използват а, алгоритмите за установяване на моделите, по които се разпространяват фалшивите новини. Дали се водят научни изследвания по въпроса в общините вини? Да, разбира се. Има както по отношение на алгоритмите за обработване на естествени език, така и алгоритми в мрежата, които се опитват да установят наличието на поведение, социални ботове и т.н. А, технологията, разбира се, предоставят много големи възможности, както за допълнение така и за намерени действия. И знаете, че правоснователят на компютърните науки Алан Тюринг издаде, е издал статия за изкуствения интелект през 50-те години, където той предвижда, че ще се достигне до изкуствения интелект в момента, в който бот е в състояние да води разговор с човек, без човека си да сметка, че говори с бот. А, така че е важно да се води подобен вид изследователска дейност, като обаче, за съжаление, може да има и отрицателно въздействие. Ако случайно са го пропуснали миналата година или преди няколко години, имаше много известен случай с един много добър Twitter бот, който беше лансиран от Microsoft в Twitter – на практика се озова в среда на риторика на омразата и всички коментари, и общувайки с ползвателите на Twitter, самият бот стана расист. Тоест, човешката среда, в която поставяме дадена технология, може да промени самата технология. Тоест, ако първоначално сме заложили добри намерения в дадена технология, но тя се сблъска с поръчната обстановка, това ще повлияе най-вероятно върху поведението на съответния технология. В заключение, контролът на вълшните новини наистина е изключително сложен процес. Не твърдя по, ня- по никакъв начин, че мога да разреша проблема. Много е трудно за регулацията да се адаптира към технологиите. Сериозен е проблема от изследователска гледна точка. Сериозен е проблема с а, интернет грамотността и образованието на потребителите на интернет и разбира се проверката на фактите и, и независимите органи, които да осъществяват този процес е много важен въпрос, но за целта им са нужда толкова много човешки ресурси, че според мен няма как това да се, тази работа се върши от хора. Алгоритмите ще трябва да свършат доста работа преди да се стигне до самите лица по проверяващи данните, пък вече стига до философския дебат какво е лъжа, какво е истина, какво значи злоупотреба при изгъпването на статия и т.н. нататък всеки има право на глас, всеки има право да се изказва до момента, в който не нарушава човешки, е, гражданските свободи и закона като цяло. Проблемът е, че е когато вместо истински хора се използват технологични кампании, които да ги заместват. Благодаря ви. Много ви благодаря. Можем да обсъждаме този въпрос с часове. Господин Хенрикс отново поиска думата. Ще му я предоставя за кратко, след което обаче трябва да вървим към приключване. По въпроса за незабавните политически действия сега ще ви кажа 6-7 неправителствени организации и други организации с, с същата дейност като вас. Може да се а, консолидират а, средствата, за, които са необходими за промяна. Законодателството, защото ако мирише, ако има вкус на преса, значи то е преса. Това означава, че главните редактори са тези, които се занимават с Facebook, Google, Twitter и така нататък. Те са отговор, отговорни за това, което излиза на техните платформи. Ако попитате как ще го направят, това не е ваш проблем, това е техен проблем. Е, вие налагате тези закони за, всеки друг, за всяка друга медия. Deutsche Zeitung, BBC, CNN, така нататък. Вие ги карате да спазват тези стандарти, а другите да не ги спазват. Не съм съгласен във връзка с ангажирането на науката за откриване на факти, фактите и спрете да използвате Фейсбук за вашето преизбиране. Намерете партньори в платформите. Вие имате общи интереси с тях. Те не всички са зле. И Фейсбук, и Google имат инициатива да се борят с тези неща цифровото ограмотяване, образование и средствата за това, ами направете го, не е толкова трудно. Това беше от мен. И защо не? Накрая. Благодаря. А това е медийната компетенция. Всички разбрахме всичко и можем да започнем да работим. Държавите членки обаче трябва да ни помогнат малко, защото нашите възможности и средства са ограничени каквито и усилия да полагаме тук в Комисията по култура. Благодаря на всички експерти и на, а, за това, че бяха днес тук. Смятам, че това беше една много интересна, напрегната, информационна следобедна дискусия. Ще видим какво ще излезе от нея, какви изводи ще бъдат направени. Дискусиите ще продължат. Комисията все някога, все нещо ще ни предложи, вероятно след съответните изслушвания. И ние също ще продължим да се занимаваме с това. Благодаря ви за вашите презентации, радвам се, че бяхте тук и ви пожелавам приятно прекарване в Брюксел, ако оставате, или сигурен път към дома. Имаме е, още точки в дневния ред. Ето защо искам да помоля членовете на Комисията по култура да останат още малко. Е, още повече, че нещата няма да продължат още дълго. Трябва да ви информирам, че точка 11 доклада е, за провеждане на стратегията на ЕЕ за младеща няма да можем да я правим днес, защото докладчикът е, госпожа Беял, за съжаление е болна. Ето защо през януари ще започнем директно с този доклад и с дискусията по доклада. Да, и обмяната на мнения ще я направим тогава. Ще трябва да отложим дискусията, защото тя е болна. И сега, последна точка от дневния ред. Искам да помоля от залата да излязат всички, които не са от парламента и това се отнася също и за сътрудниците или не сътрудниците от комисията. Сега трябва да останат само членове на парламента и асистенти и сътрудници на отделните политически групи. Oh, okay. okay.